biztonságpolitikai изявление на заместник председатели на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за турските действия, създаващи напрежение в изключителната економическа зона на Република Кипър. Най-напред е, давам думата на комисаря Хан. Имате думата, господин Хан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, аз следих последното развитие в изключителната економическа зона и последствията за региона. Ние споделяме вашата загриженост. Получихме въпроси по този въпрос от много от вас. Искам да подчертая позицията на Европейския съюз. Тя е много ясна. Тя е залегнала в в доклада за Турция на комисията, в заключенията на съвета от октомври. И въпреки това, въпрос, важното е да повторя тази позиция. Европейския съюз защитава суверенните права на своите държави членки да сключват двустранни споразумения и да правят проучвания за природни ресурси по смисъла на е, Конвенцията на ОНЕ за моретата. Ако има ние сме против е, всякакви провокативни акции, които могат да нарушат добросъседските отношения. Какво може да направим? Очакваме Турция да уважи правата на Кипър по отношение на, на изключителната економическа зона. Много е важно напрежението да се намали. Това ще е добре за всички засегнати страни. В същото време, евентуални проучвания за природни ресурси, важно е това проучване да продължи, е, така че резултатите да се споделят от всички кипърски граждани. Най-важното е обаче да има едно бързо решение на решението между турските и, на, на проблемите между гръцките и турските е, граждани на Кипър. Искам да се обърна към всички заинтересовани страни да действат продуктивно и да допринесат за създаване на един положителен климат и, реш... и положително решение на проблема. Има много възможности за проучване на природни ресурси и нека резултатите да се споделят от всички граждани на Кипър. Нека гражданите на Кипър да покажат кораж и да се присъединят към декларацията, която призовава към мирно решение и към разговори. Обръщам се към ръководителите на двете общности да седнат на масата за преговори и да проведат стратегически продуктивни разговори за да се постигне задълбочено решение на проблема. Имаме силна политическа фигура в господин Байде, консултант, специален консултант на ОНЕ, който помага на двете страни да постигнат съгласие. И също, трябва да подчертая, че Европейския съюз подкрепя категорично неговите усилия. А сега за Турция. Турция трябва да уважи най-високите демократически стандарти, демократични стандарти безусловно. Ние много разчитаме на това. Трябва да работим повече по-задълбочено с Турция, за да постигнем нашите цели. Това е моята цел като комисар, но също така трябва да разширим сътрудничеството си, да укрепим диалога, за да преодолеем предизвикателствата в региона си, да укрепим економическото си сътрудничество. Това ще е добре за всичките ни граждани, особено в рамките на Митническия съюз. И ще укрепи, ще реши много от проблемите в областта на визовите режими. Искаме да работим с Турция в името на общия ни интерес. Госпожо председател, уважаеми депутати, искам да ви уверя, че този въпрос е, е приоритетен за мен и аз разбирам вашата загриженост. Днес в Анкара продължи политическия диалог между Европейския съюз и Турция. Има усещането за спешност в този диалог, което се придава от проблема в Кипър. Работим с турското правителство за укрепване и подобряване на нашите отношения. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за вашето внимание и с интерес очаквам вашите коментари. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на говорителите от името на политическите групи. Най-напред думата има господин Брок от името на НП. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Комисарят, господин комисар, вие наистина правилно описахте а, ситуацията. Решаването на проблема би било много, много добре за всички в региона. Задълбочаването на проблема може да е много ужасяващо, защото в крайна сметка подобни проблеми са водили до войни. За какво става дума? Става дума за суверенно право. Ето на нашите кипърски приятели може да се каже, ако те, ако дадена страна не може да, да прави проучване в своите крайбрежни води, това си е нейно право и, и, и, и, и Турция не бива да пречи. А, кипърското, кипърската страна каза, че и двете страни могат да имат полза от откритите природни ресурси. Европейския съюз също подкрепя тази позиция, но също така подкрепя и спазването на международното право и на конвенцията на ОНЕ. Естествено, най-доброто е да се постигне общо решение. Изключително важно е да се реши този про- проблем, но проблемът е още по-дълбок, защото той опира до, разделяне, до проблема с разделянето на острова. Това е интересен въпрос и за Европейския съюз, защото и в контекста на диверсификация на природните ресурси и доставки. Би трябвало да подкрепим нашите кипърски приятели, да защитават суверенното си право, но също така трябва да подкрепим и Турция в намирането на, на, на приемливо решение. Благодаря. Благодаря, господин Брок. А сега има думата господин Бощинаро от името на социалистите и демократите. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия. Колеги, аз мисля, че трябва да напомним част от съдържанието на резолюцията, която ще гласуваме утре. Много се тревожим от присъствието на Турция в изключителната економическа зона на държава членка на Европейския съюз – Кипър. Това трябва да бъде прекратено веднага. Трябва да напомним Турция да спазва международно правните си задължения, а също така да спазва и ангажиментите на страна кандидат за член на Европейския съюз. Членовете на групата на социалистите и демократите подкрепят интеграцията на Турция в Европейския съюз. Ние сме убедени, че нашият диалог с партньорите в Турция ще продължи и ще доведе до резултат, който е полезен и за двете страни. Турция е стратегически партньор за Европейския съюз и поради тази причина до, до толкова доколкото Турция държи на взаимоотношенията с Европейския съюз, трябва да има гаранции за европейското и бъдеще. Аз приключвам като потвърдя подкрепата на нашата група за преговорите за обединяване на двете части на Кипър, гръцката и турската. И експлоатацията на природните богатства ще облагодетелства и двете общности, както за, за е, Кипър, така и за близките страни. Председателката, благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Танък има думата. Последното нахлуване от Турция в изключителната економическа заност на Кипър е нарушение на международното право, съгласно Конвенцията на ООН за морско право. Това показва, че Турция не се интересува от процеса на обединяване. бяха прекратени преговорите, но този процес не трябва да се свързва с предварителните плащания за въглеводородни находища. Има непрекъснато уверение, че и двете общности трябва да се ползват от приходите от тези находища. връщането на Фамагуста ще бъде една добра мярка от турска страна. На последно място, ратификацията на Конвенцията на ОНЕ по морско право, която е, е част е, от е, достиженията на правото на Съюза и трябва да се напомни на Турция като държава кандидатка да има това предвид и че тази конвенция е в сила за всички държави членки, включително Кипър. Благодаря. От името на АЛДЕ, господин Ван Бален. Групата на АЛДЕ иска проблемът не, за да, не да се задълбочава, а да се решава. И това може да стане само като се позваваме на международното право. И както казаха колегите, изключителната економическа зона е изключителна економическа зона на Кипър. Това означава, че Турция няма работа там. Тя може да експлоатира природни богатства само ако Република Кипър и даде разрешително. Точка. Съгласен съм с тези, които казват, че двете общностни на Кипър трябва не само да разговарят помежду си, но да използват ресурсите. Но първо трябва да се спазва международното право и това означава, че Турция не може да продължава дейностите в изключителната економическа зона на Кипър. Точка. Благодаря. Благодаря. От името на край на, на Обединената левица, госпожа Цимер. Благодаря. Искам от името на а, моята политическа група да осъдя по най-строг начин действията на Турция и апелирам към Турция веднага да прекрати тези дейности. Всички ние знаем, това не е първият път, когато Турция нарушава международното морско право особено що се отнася до северо-западната част на, на Кипър. Но сега става а, дума за южната част на, на, на Кипър. Там Турция няма какво да търси, няма претенции. Важно е Европейският парламент да излезе с ясен глас, да каже какви са очакванията към международните е, институции, да, че очакват те да се изкажат, да заемат позиция, а не да мълчат. мълчат. Ясно е, че трябва и да се реши кипърския проблем като такъв. Турция предизвика кризата и Турция носи отговорност тя да се разреши, за да може да продължат разговорите и преговорите. Искам да ви напомня, преди известно време Имаше предложение от Деметрос Крестофиас да се постигне а, единно споразумение за водното пространство. А, там тези разговори обаче не бяха продължени. Значи, парламентът е в ситуация да настоява за решаване на кипърския проблем. За това ние настояваме за изтегляне на турските войски от региона и настояваме за решаване на проблема в полза на двете страни. А сега господин Шкерлец има думата от името на зелените. Поштована госпожо подпредседница, Госпожо заместник председател, господин комисар, драги колеги, Искам да кажа, че ме тревожат проблемите в изключителната економическа зона на Кипър. Възоснова на основните принципи на Европейския съюз и на морското право призовавам за създаване на положителен климат за двете страни. Търсенето на природни богатства е в интереси на Гърция и на Турция. Това може да има важни последици за целия остров. Аз мисля, че ние имаме нужда от здрава основа за създаване, на, за приемане на споразумение. Всъщност ние носим отговорност за бъдещето и на двете страни, независимо от религиозните различия. Мисля, че с едно споразумение ще бъде в интерес на всички страни. Е, едно решение, което да е изгодно и за двете страни, ще бъде от стратегическо значение и за Европейския съюз, и за е, двете общности в Кипър. Благодаря, колега. Господина Фронта за една минута. Благодаря, председателю. В този момент имаме сблъсък между двете страни за енергийна сигурност. Искаме една Европа, която да е Европа на народите, които се интегрират. Европа трябва да означава една общност от лица, но който иска да е част от нея, трябва да спазва правилата, които сме си заложили. Ако искаме да ги а, променим, започваме да говорим цивилизовано, а не започваме да се бием един с друг. А, вчера имаше едно проучване, което казва, че 30% от кипърците казват, че това да са част от Европейския съюз е нещо, което е вредно за тях. Имаме държава членка, която подписа е, Конвенцията за правата, извинете, за морското право, а след това имаме друга държава, която не подписа тази конвенция, тъй като не признава една държава. Имаме една държава, която е разделена на две, защото има военна окупация и друга държава, която всъщност е извършила тази окупация. Става дума за близки държави, а не далечни държави. Европейския съюз трябва да говори с един глас от името на всички държави членки. Э, Благодаря. Давам думата на госпожа Синадинус за една минута. Госпожо председател, срамно е, че Европейският съюз си затваря очите пред случващото се в Кипър. Там живеят две различни общности. През последните 40 години всички международни организации си затварят очите пред факта, че 35% от територията на Европейския съюз е окупирана от Турция. Окупирана е нелегално и не само това, но Турция притеж... е, притежава и дързостта да се стреми към членство в Европейския съюз, пренебрегвайки всички резолюции на Обединените нации, нарушавайки конвенцията на ООН за морското право и не притежавайки каквато и да било легитимност. Турция смята, че може да потъпква суверенните права на друга държава. Ние сме против всичко предприето до момента. Действията на Турция са посегателство срещу Европейския съюз. Европейският съюз до момента, Турция, извинете, до момента не е направила нищо, за да оттегли своя кораб Барбарос от изключителната економическа зона на Кипър. Турция показа истинското си лице. Показа какви са всъщност вижданията й. Крайно време е председателката прекъсва оратора. Госпожа Теохарус, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря ви, че повдигнахте някои много важни въпроси, свързани с Кипър. Пак ще кажа, това не е конфликт между две общности. Проблемът е, че Турция окупира незаконно Северен Кипър. Освен това, виждаме, че сега се опитва да превземе и териториалните води на Република Кипър. Имаме резолюции, имаме решения на съда, но боя се, господин комисар, че е невъзможно да накараме Турция да ни чуе. Те не обръщат внимание. Корабите им влизат в наши води. Непременно трябва да заклеймим Турция. Необходими са политически мерки и економически санкции трябва да се съобразим с изявлението от 21 септември, което обвързва Европейския съюз и съответно Европейския парламент. Имайте предвид, че тук говорим за стена, която е по-непробиваема от Берлинската, защото разделя на две територии, която би трябвало да е на Европейския съюз. А Република Кипър в тези трудни времена просто не може да се справи. Имайте предвид, че това, което се защитава с оръжие, е винаги незаконно. Благодаря. Сега давам думата на господин Хаует за минута и половина. Имате думата. Благодаря. Напълно подкрепям кипърските колеги от е, нашата група, които се притесняват за националния си суверенитет и искат да се спазва международното право. Аз съм подписал тази резолюция също. На нашите турски приятели трябва да кажа, че ние заедно с комисаря Хан казваме, че трябва да се избягват допълнителни действия, които да доведат до напрежение. Чух, че комисаря тази вечер говореше за европейската перспектива на Турция, за по-тесните отношения, които Европейският съюз иска с Турция. Съжалявам, че има групи в този парламент, които не подкрепиха тази резолюция, защото не подкрепят един параграф, който има изменение, в който казваме, че искаме обединение, поддържаме работата на специалния съветник и искаме цялостно решение по кипърския проблем. Винаги съм се опитвал да работя заедно с колегите от Кипър, но го правя, знайки, че трябва да насърчаваме помирението, трябва да има изграждане на доверие между страните и да кажем, че винаги е по-добре да има дипломатическо решение и на настоящата криза и от колешното разделение на острова. Аз Вярвам, че економическата дейност, случай откриването на въглеводороди, е, ще доведе е, до решаване на проблема. Моля колегите да подкрепят тези позиции и да гласувате за, за този Европейски парламент трябва да има дисциплина, за да приема текстове, които не провокират, а водят до деескалиране в интерес на всички. Благодаря, колега. Колегата Ван Орден за една минута. Благодаря, господин председател. Всички ние искаме да намерим решение на кипърския проблем. И двете страни със сигурност носят отговорност за настоящото положение. Но нека сме честни трябва да започнем преговори, с които да предотвратим постигането на едностранно решение, което да е само в полза на Турция и кипърските турци или пък в полза на комисаря, имайки предвид онова, което каза в началото. Не знам дали ме слушате, господин комисар. Слушате ме, благодаря. Настоящият застой се дължи на събитията от 2004 година. Тогава Република Кипър се присъедини към Европейския съюз и започна незабавно да блокира какъвто и да било напредък, най-вече усилията за слагането на край на изолацията на Северен Кипър. Ако бяхме предотвратили този застой, то днес нямаше да обсъждаме нито един от проблемите, за които говорим. Господин Ван Орден, въпрос от господин Хаджи Георгиус. Ще отговорите ли? Е, е господин Хаджи Георгиус. Не бих казал, че господин Ван Орден иска да провокира. Може би просто не е добре запознат с въпроса. Запознал ли сте с споразумението между Кристофолос и Талат, съгласно което залежите принадлежат на Република Кипър? След намирането на решение на конфликта, Кипър ще бъде федерация. Това е залегнало в споразумението. Какво е пози... Каква е позицията на Ерогло? Той е за разделение. Вие като член на Европейския парламент, преди да се изказвате, трябва да си прочетете съответните документи. Господин Ван Орден. Господин Хаджи Георгиус. Както добре знаете, аз с най-голямо удоволствие подробно се запознавам с всички въпроси по темата. Тази вечер ние не водим разисквания. Едностранчиво критикуваме Северен Кипър и позицията на Турция. А ако искаме да постигнем напредък по обединяването на острова, сигурен съм, че всички ние искаме това, е да намерим решение, което да отчита интересите и опасенията и на двете общности, живеещи на острова. За това се позовах на събитията от 2004 година. Ще трябва да прояви малко по-голяма благосклонност, за да можем и да разберем позицията на кипърските турци. Господин Ван Орден, няколко въпроса има към вас. Днес след обед бе проведено извънредно разискване, поради което изоставаме от графика си. И ако не искаме следващия председател да председателства и след полунощ, ще трябва сега малко да побързаме. Ще допусна още един въпрос, въпрос на колегата Теохарус, а по-нататък ще допускам само по един въпрос. Госпожо Теохарус, имате думата. Господин Ван Орден, вие често хвърляте вината върху кипърските гърци. Направихте го и 2004 година и непряко днес. Не смятате ли, че кипърските турци също имат вина, не само кипърските гърци? Колега Ван Орден. Аз не споменах плана Анан всъщност, като конкретно споменах ангажимента на Европейския съвет от април 2004 година. Това беше ангажимента към Кипър, но само месец по-късно всичко беше забравено и от тогава насам не е постигнат напредък. От време на време има някакви обещаващи сигнали, но нищо повече. Мисля, че трябва да търсим начините за постигане на решение в полза и на двете общности. Благодаря ви, господин Ван Оптен. Моля да се вмествате в отреденото ви за изказване време. Това е въпрос на колегиалност. Колегата Кусо и за една минута. Señor presidente, es la segunda vez en este plenario en el que tengo que referir. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че за втори път говорим за погазването на международно право от страна на Турция. И в този случай не става дума за екстремистски групи и туристи, става дума за действия насочени срещу Кипър. Като последиците се усещат от целия Европейски съюз. Турция иска да използва изключителната економическа зона на Република Кипър, иска да използва териториалните води. Това противоречи на Конвенцията на ОНЕ по морско право – Следователно е необходимо да настояваме да се сложи край на турската окупация на Кипър и на тези непрекъснати погазвания на международните норми. Благодаря, господин Касталдо, за една минута. Господин председател, господин комисар, не разбирам Турция. Не я разбирам. Говорим за една страхотна държава, която от 30 години иска да стане част от нас. Тук в тази зала искаме да кажем, че те върват по пътя към присъединяване. Говорим за различните средства, които сме им отделили. Обаче какво се случва? Не. Първо трябва да кажем, че по социалните медии се правят ужасни неща. След това в какво се случва в Кобане. Турция обръща гръб след това тази зона, която се създаде в Кипър и проблемите там. По какъв път е тръгнала Турция? Не става дума само за въглеводородите. Ние от петте звезди сме против. прекъснаха се преговорите между Република Кипър и Северен Кипър. Една а, такава а, голяма институция трябва да използва своя авторитет, за да накара двете страни да по да споделят всички възможности за всички хора, които живеят в Кипър. Конкуиста кои факти. А, с факти се побеждава. Благодаря, господин Касталдо. Господин Феран за една минута. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, първо трябва да благодарим на господин Юнкер. Заради дебата около него загубихме вече два часа, вместо да говорим по тази толкова важна тема. Но кой е проблема тази вечер, господин Юнкер или Турция? Към комисията ще отправя само една бележка. Ние говорим за Кипър, но вие не сте направили нищо за Кипър и не виждам да е постигнат какъвто и да било напредък. Кое е най-важното? Ние искаме да се прилагат международните норми, да се спазват от суверените държави. Не може Турция да навлиза в изключителната економическа зона и водите на друга държава. времено Турция не е страна по Конвенцията на ОНЕ по морско право. Но Република Кипър има проблем. Струва ми се, господин комисар, изключене микрофона на оратора. Председателят колегата Кефалогианис. Агресивността на Турция която проявява в изключителната економическа зона на Кипър, е в нарушение на основните права на държава членка на Европейския съюз. Тя е и в нарушение на Международната конвенция на ООН по морско право. Трябва да положим усилия, така че всички кипърци по света да постигнат устойчиво жизнеспособно решение. Турция трябва да признае Република Кипър. Турция е единствената страна, която все още не е подписала Конвенцията на ОНЕ по морско право. Крайно време е Турция да признае суверенитета на всички държави членки на Европейския съюз, да признае техния континентален шелф, както и изключителните им економически зони, тъй като става дума за континентален шелф и економически зони, принадлежащи към Европейския съюз. Председателя, госпожа Пири, за минута и половина. Извинете, госпожо Пири, бихте ли изчакала господин Дартмур? Има въпрос. Господин Кефалогянис, ще отговорите ли? Питай. Uh, Председателю, благодаря ви, че ми дадахте думата. Колега, вие бяхте много красноречив за това как Турция нарушава а, различни конвенции, както и неприемането на конвенцията по морско право. Най-вероятно знаете, че Европейския съюз е платил над 900 милиона годишно а, като предприсъединителна помощ към Турция сходни суми са заделени през следващите 5 години. Вие може би сте за това да продължат тези прекъсната оратора. Господин Кефалонианис, може да отговорите. Е, господин председател, аз лично не съм за това да продължат е, траншовете. Но господинът знае много добре, че това не се обсъжда тук в парламента. Това не можем да го променим, тъй като става дума за европейски договори. Благодаря, господин Кефалогианис. Госпожа Пири. Преди 8 месеца ние приветствахме положителните сигнали от Кипър. Съвместната декларация на гръцката и турската общност в Кипър и желанието на решените въпроси да намерят своето решение. Но днес виждаме, че турски кораб е влязал в изключителната економическа зона на Република Кипър. Преговорите са преустановени. Това ще има много лоши последици не само за хората, които живеят на острова, а и за целия регион – източното Средиземноморие повече от всякога има нужда от лъчна надежда и всички трябва да изпълнят отговорностите си. Турция да се съобрази с суверенитета на Република Кипър в изключителната економическа зона. Това не подлежи на въпрос. Същевременно бихме могли да поставим условия и на двете общности за съвместно проучване за газ. Необходимо е да се търси обхватно решение на проблема. И всъщност консултанта на генералния секретар на ОНЕ би подкрепил една такава стъпка. В съвместната декларация от преди 8 месеца водачите на двете общности поетха ангажимент. Сега този ангажимент трябва да се изпълни. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Пири. Господин Мариас за една минута. Е Благодаря, председателю. Турция незаконно навлезе в Кипър, окупира огромна част от територията й. Сега виждаме нарушаване на международното право и незаконни е, проучвания в континенталния шелф на Кипър. Трябва да се предприемат стриктни мерки, за да се спрат с тези злотворни действия от страна на Турция. Кипър е част от Европейския съюз и ние трябва да обясним на Турция, че Кипър има суверенно право да търси въглеводороди в своето море. Трябва да поискаме също така оттеглянето на окупационните сили. Трябва да призовем страната да спазва международното право и да спре заплахите срещу а, която и да е държава членка на Съюза. Накрая Турция трябва да престане да предприема действия, които поставят под съмнение правото да се търсят въглеводороди в ексклюзивната економическа зона. Благодаря, госпожо Мариас. Госпожа Сакорафа. Колеги, Европейският съюз, прилагайки неясната политика на международната общност по отношение на кипърския въпрос, обсъжда присъединяването на страна, която е окупирала с военни части от 45 000 души, държава, част от държава членка на Европейския съюз. Планът Анан, поставянето пред свършен факт, заобикалянето на правилата, по предприсъединителния процес. Всичко това допринася за каузата на кораба Барбарос. Трябва да създадем необходимите рамкови условия, така че да няма погрешни тълкувания. Агресията от страна на Турция трябва да бъде ясно осъдена. Тя е посегателство срещу Европейския съюз и неговите граждани. Всякакви компромиси ни биха, биха ни разединили. Благодаря, господин Пападакис. Гръцката комунистическа партия подкрепя народа на Кипър и борбата на Кипър за единна независима държава. Европейския съюз обаче не заклейми турската окупация на Кипър – нито пък заклейми нарушаването на международното право. НАТО призовава страните да проявят сдържаност, но Турция извършва провокативни действия. И това противоречи на резолюциите и измененията на резолюциите за споделянето на въглеводородите. Всъщност, това до някъде легитимизира незаконните искания на Турция. Колеги Пападакис. Благодаря, господин Пападакис. За една минута госпожа Гардини. Изправени сме пред много тревожещо положение. Както чухте от колегите преди мен, Имаме много заплахи, както и военни действия от страна на Турция срещу държавата Кипер, както и правата върху ексклюзивната економическа зона. Това е най-голямата ескалация на напрежение между двете страни през последните години. Що се отнася до признаването на териториалната цялост на държавите членки, е, това не е задължение. Това в крайна сметка е част от процеса за присъединяване и към Европейския съюз. И според мен трябва да се изпрати ясен сигнал на турските власти. Турция трябва да знае какво мисли Европейския парламент. Искам да ви припомня, че, както каза отлично колегата Елени Теокарос, ние многократно си мълчим и не показваме е, че кипърския народ е наш народ. Утре трябва да направим правилното, да има разговор, но и приближаване към този народ. Колегин Гардини, е Благодаря, госпожо Гардини. Колегата Мавридес за една минута. Само преди няколко часа отбелязахме годишнината от падането на Берлинската стена. Днес в Европейския съюз има друга стена стена, изградена от турските въоръжени сили. Стена, която разделя един народ. Република Кипър се опитва по мирен път да разруши тази стена. Тя иска да спазва принципите на върховенството на закона, които спазваме и ние тук в Европейския съюз, тъй като сме се присъединили към Конвенцията на ООН по морско право. По силата на тази конвенция са сключени споразумения с Израел, Ливан и Египет, така че в техните териториални води да може да се прави проучване на, проучване на залежи на нефт и газ. Трябва да отправим ясно послание към Ердоган и Турция, а именно, че трябва да сложат край на всички учения в които участват турски плавателни съдове в водите на Кипър. На Турция се пада отговорността да предприеме действия. Благодаря колегата Зомер за една минута. Благодаря, господин председател. Турция се хвали с новата си стратегия по отношение на Европейския съюз, с новия си план за действие. Но това ли е новото в действията на Турция? Какво ново има в това, че още веднъж провокира Кипър и Европейския съюз, че още веднъж демонстрира претенциите си за надмощие? Да, разбира се, че може тя да реализира приходи от експлуатирането на залежи на нефт и газ, но това може да стане само ако седне на масата на преговорите и направи компромис така както трябва да направи компромис и Южен Кипър. Но Турция не е склонна да направи това. Не е склонен на компромиси и Израел, който също е голям трънт в очите на Турция. За Турция никак не би било зле да не се обедини Кипър. Така тя ще може да продължава да експлуатира северната част на острова и да продължава да вини Европейския съюз. Трябва много ясно да заявим позицията си спрямо Турция. Благодаря на колегата Зомер, господин Пападакис за една минута. Кире Битрове, кире Броедре. Уважаеми господин комисар, господин председател, Турция и навигационният телекс, който изпрати, е нещо, което противоречи на международното право. В крайна сметка имаме ли го това международно право или не? Нима ще си затворим очите и ще оставим някой да защитава собствените си интереси, като открито се подиграва на друга страна. Ние искаме Турция да бъде член на Европейския съюз, но също така и да спазва правилата. Това е страна, която има нужда от одобрението ни, за да продължи процеса на присъединяване – никой не знае колко дълъг би бил този процес, но мисля, че ние трябва да санкционираме Турция, защото с това свое поведение тя се отдалечава от Европа. Благодаря господин Пападакис, господин Преда. Много неща бяха направени, извинете, бяха казани вече по този въпрос и не се налага сега да навлизам в подробности. Най-важното в момента е, че Турция, член, стран членка на НАТО, е, е, както и близка нам страната, страна, трябва да поеме своята отговорност и да не предприема едностранни действия. Неприемливо е това, което прави Турция сега. Това, което каза господин Мавредес, е свързано и с едно сравнение. Прави се сравнение с студената война тук. Нека да не се увличаме. Няма нищо общо между студената война и този конфликт тук между Турция и Кипър. Бях изумен днес, като видях, че по време на дебата за падането на Берлинската стена най-дългата реч се произнесе един комунист. Аз изум от една бивша комунистическа страна и мисля, че това опетнява паметта на хората, които загинаха по време на комунизма. Прекъсва се оратора. Госпожа Кайли. Αγαπητέ Πρόεδρε, и птоси и τείχους του Βερολίνου, όπως πολλοί Господин председател, както казаха немалко колеги, Берлинската стена падна благодарение на солидарността и проявения здрав разум, а не защото бе използвано оръжие. Част от Европа е окупирана в момента. Трябва да проявим солидарност спрямо Кипър, така че да може той, като всички останали членове на Европейския съюз, да упражни суверенните си права. В противен случай, що за съюз сме? Що за съюз сме, ако не можем да сформираме коалиция, която да сложи край на експлуатирането на въпросните ресурси, което е в разрез с международното право. Турция сама се маргинализира. Европейският парламент трябва да застане на обща позиция по този въпрос. Не можем да сме същински съюз, ако нямаме общи граници. Трябва да сме достатъчно дръзки, за да отстояваме границите си, винаги когато те са изложени на заплаха. Днес е изложена на заплаха Кипър, утре може да е някой от балтийските държави. Господин Валенс. Господин председател, тази резолюция ни напомня колко е важно, когато държава членка на Европейския съюз се оказва окупирана от друга страна. И тук не опираме само до економиката на Република Кипър. Това е погазване на международното морско право, което беше създадено именно за да има ред и законност – особено когато дадени държави имат претенции за териториални води на други. Струва ми се, че това е още един опит за разделение. Самият аз искам да заклеймя тези действия на Турция. Благодаря ви. Благодаря, господин Валенс. Господин Киркус, за една минута. Господин председател, господин комисар, този варварски кораб влезе незаконно в нашите води, за да прави сеизмични проучвания. Турското правителство се опитва да превърне държавата си в неоотоманска държава, която почива върху исляма. Единственият начин да предприемем действия би бил да предприемем действия срещу Турция. Турция знаете какво прави в Кубане. Искам обаче да бъде заклемено турското правителство. Искаме да се оттегли този кораб или тези кораби. Целта трябва да бъде да започнат отново преговорите, които бяха прекъснати по чапката на ОНЕ, за да се намери решение за двете общности на този остров. Благодаря, господин Киркос. За минута и половина госпожа Возенберг. Благодаря, господин председател. Комисар Хан, Вчера на заседанието на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Турция бе обсъдено изключително подробно нарушението на изключителната економическа зона на Кипър от страна на Турция. Днес Турция незаконно навлезе във въздушното пространство на Гърция. Турция постоянно нарушава постиженията на правото на Европейския съюз, морското право и международното право. Тя не признава Република Кипър, която е член на европейското семейство. В началото заявихте, че очаквате от Турция да прояви въздържание. До кога ще търпим това нейно поведение? Благодаря, госпожо Возенберг. Госпожо Возенберг, ще отговорите ли на въпрос на госпожа Кайли? Госпожо Кайли, имате думата. Благодаря. Призовавам ви, госпожо Возенберг, включително и като юрист. Или по-скоро ви питам следното. Фактът, че Европейският парламент не застана на ясна позиция срещу тези нарушения, не създава ли прецедент, който може да бъде използван в бъдеще? Днес на заплаха е изложен Кипър, утре може да е някоя балтийска държава, а в други ден може би и Финландия. Напълно съм съгласна с това, което казахте преди малко. Самият факт, че една страна се стреми да стане член на нашето европейско семейство, като същевременно обаче не спазва международното право, трябва да е определящ за позицията ни, която изразяваме в своите резолюции и изявления. Не правим нищо, за да променим ситуацията. Трябва да сме по-категорични и по-решителни, що се отнася до присъединителния процес за Турция. Господин Пейон. Благодаря. Искам да ви напомня, документа от 11 февруари 2014 година би трябвало позицията ни да е ясна, ние отхвърляме всякакви опити за погазване на международното морско право. Господин комисар, също времено ние говорихме за студената война, сега е време да бъдем хладнокръвни. Трябва да е ясно, че Турция би могла да се присъедини към Европейския съюз, че тези преговори биха могли да се задълбочат трябва да се търси помирение, да се търси надеждата за региона и за Турция. Благодаря, господин Пейон. Въпрос ли искате да зададете или да се изкажете спонтанно? Искате да зададете въпрос. Ще отговорите ли на въпроса на колегата господин Пейон? Е, ачо благодаря ви, господин председател. Исках да кажа следното на колегата. Европейската сигурност зависи от действията на НАТО. Турция обаче е член на НАТО. След като нарушава международните норми, не трябва ли НАТО да вземе отношение? Колега Пейон. Колега Мисля, че никой не би оспорил тезата, че Турция трябва да изпълнява международното право. Иначе вие знаете, че това е страна със стратегическо значение за региона, но в последно време има някои проблеми. Същевременно Турция е важна и за управлението на конфликта в Сирия и Ирак – ние трябва да запазим диалога с Турция. Председателят, за съжаление няма да мога да дам възможност на повече от петима колеги да се изкажат по процедурата спонтанни изказвания. Госпожа Спираки има думата. Микрофон. Is it working or not? Работят ли микрофоните? Работят. Господин председателю, искам да ви обърна внимание на следното. През 2004 година бяхме убедени, че Турция иска да е страна кандидатка за Европейския съюз. С а, това, което се случва днес, сигурни ли сме 2014 година, че Турция иска да продължава да бъде кандидатка? Ще ви дам един пример. От една страна 10 години след началото на преговорите за присъединяване, продължават да игнорират Република Кипър и нарушават сега и морското право. И това е ексклюзивната економическа зона, която нарушават. Така че искаме ли те да продължат да бъдат кандидати? Освен резолюции, няма ли друг начин да изпратим ясен сигнал към Турция, за да разберат, е, че ако продължават е, да искат да бъдат страна кандидатка, трябва да спазват международното право, както и европейското законодателство? Не може ли да спрем финансирането или поне да го намалим? Може би това ще е начин да окажем натиск. Колегата Джамбаски. Председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Това, което днес извършва Турция в нарушение на международното право е една последица от това, което извършваше, когато турските войски окупираха Кипър поведението на република турция е силно обезпокоително. то е провокативно към всяка една от държавите в региона. да ви напомням ли провокациите срещу държавата израел да ви напомням ли провокациите които прави турция като е, насочва нелегални мигранти на територията на гърция и на територията на българия? поведението на турция управлявана от своята неоосманистка доктрина според мен няма никакво намерение да продължава усилията за членство на турция в европейския съюз поведението сегашното на република турция е едно това не е поведение на европейска държава това е поведение на държава агресор. И аз остро настоявам и тази зала и комисията да вземат отношение да изразят своето настояване на най високо ниво това поведение на агресор да бъде преустановено. благодаря ви. vielen dank herr kollege dzhambazki. es folgt nun frau kollegin wikström. Колегата Викстрам. Благодаря ви, господин председател. Наистина, Република Кипър има своето суверенно право да извършва дейност в изключителната си економическа зона. Турция обаче наруши международното морско право и навлезе в тази зона. Това е изпитание за европейската солидарност обаче тази вечер. Всички в парламента тук трябва да говорим в един глас. Необходимо е да вземем ясна позиция, да заклеймим позицията на Турция и да настояваме Турция да се оттегли, защото това, което е изложено на риск е сигурността не само на Република Кипър, а на целия Европейски съюз. Благодаря, колегата Вягес има думата. и дума е, е Ще започна, като кажа от името на партията си, че сме солидарни с кипърския народ, който живее под кипърска окупация от 73-та година Сетне, когато Турция завладя северната част на острова и а, уби а, много хора. Тези наказания остават на наказани и до днес. Тази държава е призната, не е призната от никой друг, освен от самата държава Турция. Това, което се случва е една провокация, която трябва да отхвърлим. Европейският е, съюз много бързо следва НАТО и САЩ. Но когато суверенитета на държава членка е нарушен, не казваме нищо. Надявам се този път да наложим санкции на Турция. Е, това ще бъде принос към мирните преговори за обединение на острова. Vielen Dank,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 не говорим за провокация от страна на Турция. Турция вече е навлязла в изключителната економическа зона на Република Кипър и извършва проучвания там. Трябва да отчетем също, че Турция е член на НАТО. Ако не бе член на НАТО, щяхме да реагираме съвсем различно. Говоря както за Европейския съюз, така и за Европейския парламент. Ако Турция предприемеше нещо подобно в Испания, Италия или Франция, щяхме ли да застанем на същата позиция? Защо мерим с двоен аршин? Категорично осъждам Европейския съюз и комисията. Турция е член на НАТО и за това и прощаваме всичко. Благодаря господин Глесос, господин комисар Хан. Господин председател, почитаеми членове на парламента, благодаря за възможността да проведем дискусията днес. Бяха казани много важни неща. Аз искам да се възползвам от възможността да изразя и нашата тревога от случилото се, да заявя нашата позиция. Турция трябва да изпълни своите задължения. Тук излъчваме категорично послание. Почитаеми членове на парламента, ясно е, че трябва да намерим решение – източното Средиземноморие е крехко от геополитическа гледна точка. Направили се грешка, може да се стигне до рязко и бързо влушаване. Същевременно, по-рано тази година, знаете, че имаше подкрепа за рестартирането на кипърските преговори. Ние неведнъж сме казвали, че сме готови да помагаме. Сега е време да изпълним обещанията си, да помагаме и на двете общности и техните лидери да седнат отново на масата за преговори. Назрял е момента да се намери отговора на проблема и на двете общности. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Kommissar Hahn. Zum Ab благодаря, господин комисар Хан. В края на разискванията бе внесено предложение за резолюция, подписано от общо 7 политически групи. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои утре. Преминаваме към следващата точка. Изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност